Председателката, добро утро. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Продължаваме работа. Петима колеги успяха да дойдат до тук. Вече са шестима. Браво на вас, че успяхте да дойдете въпреки стачката. Приветствам с добре дошла европейския омбудсман госпожа О'Райли Предстои да разговаряме с вас за така наречената кадрова въртележка, за конкретни случаи, с които сме ви сезирали. Ще обсъдим и възможностите за бъдещото си сътрудничество. Радваме се, че сте сред нас. Високо оценяваме работата ви. Радваме се, че си сътрудничите с нас. Надяваме се, че ще продължите и в бъдеще. Имате думата. Благодаря за любезните думи, госпожо председател. Благодаря ви за възможността отново да обсъдя с вас работата която извършваме в областта на така наречената кадрова въртележка. Едно общо определение. Става дума за потенциални конфликти на интереси и подхода, който прилагат европейските институции, когато публични служители преминават на работа в частния сектор и обратно, когато от частния сектор биват назначавани на работа в публични институции потенциални конфликти на интереси могат да възникнат, когато много служители очакват промени в статута си и се подготвят за назначаване на работа в органи извън европейските институции. Както казах и преди заседанието, тази година обществеността ще обръща особено внимание на промените в Европейския съюз. Въпрос на етика е задължение на европейските служители да прилагат принципите на етичност. В противен случай ще бъде накърнена тяхната репутация, възможно е да има и правни последици. Ако частни дружества смятат, че заедно с служители, които са напуснали дружествата, са напуснали и търговски тайни, т.е. били са изнесени навън, от това могат да проистекат правни последици. Недобрият контрол върху потенциални конфликти на интереси може да се отрази и по линията на бивши служители на Европейския съюз. Те могат да изнесат чувствителна информация и да я предадат на частни дружества. Както виждате, става дума за значими проблеми, особено като се има предвид, че Европейският съюз обръща поглед в работата си и към света. Затова европейските институции трябва да предприемат всички необходими мерки, за да избягнат проистичащите от кадровата въртележка вреди никога няма да проявяваме търпимост в европейските институции към атаките срещу компютърни системи, например, или срещу изнасянето на чувствителна информация. Ще трябва по-добре да се прилага действащата нормативна уредба за наблюдение и контрол върху явлението, за което говорим днес. Нека първо приветствам комисията за конструктивния и подход към нашите разследвания до момента. Комисията като институция признава колко е значим проблемът и проявява воля да се справи с него, като се имат предвид търговските отражения на работата в тази област, деликатността и както и свързаността и с работата на Европейския съюз, смятам, че комисията трябва да бъде пример за всички в това отношение. Моите сътрудници разгледаха 10 случая, упоменати в първоначалната жалба. Разгледахме 27 преписки за периода 2010-2012 година. Разгледахме още 15 преписки от същия период които бяха избрани от комисията. В резултат от това поставихме редица въпроси на комисията във връзка с области, за които проявяваме загриженост. Анализирахме отговора на комисията и изготвихме препоръките си през септември месец миналата година. Тези препоръки в рамките на два дни бяха предоставени на членовете на вашата комисия. Миналия месец ме поканихте най-любезно да участвам в днешното ви заседание. Благодаря на вашия секретарят за чудесното сътрудничество. Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз е добро правно основание за управлението при потенциални конфликти на интереси в институциите на Съюза. Приветствам и неодавнашната реформа на правилника за длъжностните лица. Длъжностните лица, дори след като вече не работят за институциите, са задължени да спазват принципите на дискретността и етиката що се отнася до извест... определени назначения и придобивки. Ако в рамките на две години след като са напуснали институциите, те постъпят на нова работа, са задължени да информират институциите. Ако новата им длъжност е свързана по някакъв начин с длъжността, която са заемали през последните три години в институциите, институциите могат да им забранят да заемат тази длъжност, ако се счете, че ще се стигне до конфликт на интереси. Европейските институции принципно трябва да забраняват на бивши свои висши служители в рамките на 12 месеца след напускането на институциите да извършват лобистка дейност спрямо служителите на институциите. Въз основа на извършените проверки открихме някои недостатъци на ниво прилагане на правилата от страна на комисията. Има няколко области, в които според нас комисията трябва да предприеме действия. Първо, решенията й трябва да са мотивирани, последователни що се отнася до анализа на заеманите извън институциите длъжности. Длъжностните лица които извършват оценката, не трябва да имат пряка връзка с засегнатите длъжностни лица. Всички тези а, могат да се предприемат редица мерки, като например дисциплинарни мерки, отнемане на пенсионните права и други мерки, които да пресекат лобистка дейност от страна на бивши служители. Трябва да се подходи особено внимателно към бивши директори, генерални директори и членове на кабинети. Тези служители носят особено голяма отговорност. Това е не само личното ми мнение, то е отразено и в изменения правилник за длъжностните лица. Призовавам комисията да публикува онлайн решенията за одобряване на искания от страна на бивши, висши служители да заемат длъжност другаде. Трябва да се съдържат данни за длъжността, която са заемали в институциите, за новата им длъжност, както и оценка на потенциален конфликт на интереси. Това вече е било приложено поне по отношение на една държава членка. Да се надяваме, че комисията ще упражнява сама контрол, че ликува подробности във връзка с тези решения, вместо да оставя това на трети страни. Призовавам комисията да ме информира, когато не е възможно да публикува решението си. Тогава аз от своя страна ще се запозная с решението. В интерес на обществеността е в случая да не се зачитат аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот. В, както във всяка съвременна демокрация, гражданското общество играе много важна роля – в препоръките си призоваваме комисията да се възползва от ресурсите на ниво гражданско общество, било то по линията на НПО, стопанските субекти или организации в областта на прозрачността. Гражданското общество може да има по-различна, но много полезна гледна точка. Припомняме също така на комисията за правомощията на омбудсмана. Омбудсмана може да призове за свидетели длъжностни лица. Като длъжностните лица, разбира се, ще трябва да пазят професионална тайна. През всичките години, през които съм заемала тази длъжност, съм била впечатлена от почтеността на длъжностните лица в Европейския съюз. Споменах контрола върху конфликта на интереси. Трябва да се упражнява такъв контрол, тъй като има економически съображения. Не бива също така да се подрива етичността, да се подрива репутацията на длъжностни служители, които спазват, длъжностни лица, които спазват задълженията си, само защото има няколко души, които не се придържат към принципите на етичността. Председателят на комисията и първият заместник председател Тимерманс се изказаха неведнъж положително във връзка с регистъра за прозрачност, както и във връзка с срещите на групи, с групи представляващи определени интереси. Надявам се, че ще продължа да си сътруднича с двамата господа в тази област. Ние сме готови да се срещаме с служители на комисията на всички нива, за да продължим сътрудничеството си в бъдеще. Благодаря ви за вниманието и за подкрепата. Благодаря, госпожо Орайли, за изключително добрите уводни думи. Благодарим ви за това, че прилагате онова, което винаги сме изисквали тук. През изминалия законодателен мандат Комисията по бюджетен контрол винаги обръщаше внимание на това, че трябва да има по-строги правила във връзка с кадровата въртележка. Успяхме да се наложим за въвеждането на такива по-строги правила, въпреки отпора, който срещнахме тук в парламента. Сега възниква въпросът за тяхното прилагане. Няма невъзможности за въздействие върху прилагането по силата на новия регламент за длъжностните лица. Но благодарение на вас успяхме да се справим с нещо много отрицателно. Един юрист, който днес работи за, в областта на тютюнопроизводството и днес оглавява, оглавяваше комисията по етика. Благодарение на вас успяхме да се справим с този проблем. Господин Дейонки има думата. Uh, uh благодаря ви и благодарности към омбудсмана за много добрите препоръки, които аз като председател приветствам. Това е важна сфера. Също така това е сфера, в която общественото мнение е доста подозрително към това какво се случва в Брюксел. Колкото повече прозрачност имаме, толкова повече може да покажем как работят нещата и какви са предпазните мерки. Ще бъда много кратък по темата за препоръките, защото смятам, че те са блестящи. И очакваме също така от новата комисия, че комисията ще отговори на очакванията в тези препоръки. Парламентът изцяло подкрепя, разбира се, този процес. Същевременно, тук основно ударението пада върху служителите, защото това е темата на жалбата. Но искам да информирам колегите, че само преди една седмица изпратихме писмо заедно с, с десетки други депутати в Европейския парламент, т.е. има голяма група депутати в Европейския парламент, които искат да се утвърждава честността, принципността, прозрачността. И до края на този месец ние ще създадем междудисциплинарна група, т.е. ще и, и вече има една голяма група от депутати в Европейския парламент, които искат да се борят за прозрачност и честност и принципност, което е добра сфера за сътрудничество с омбудсмана. Председателят на Европейската комисия господин Юнкер каза, че също така за членовете на Европейската комисия също така ще се прилага този принцип предотвратяващ кадровата въртележка. Например, ще има удължаване на периода, в който комисарите не могат да заемат определени длъжности, до 3 години. Също така има един целеви комитет, който разглежда конфликта на интереси и за комисарите, и за длъжностните лица. Може би е важно да има един външен орган, който да прави. Това и бих искал да чуя какво мисли госпожа Орайли по този въпрос. Много ви благодаря, господин Дайон. Благодаря ви за добрите думи, които казахте за препоръките. И също така благодаря ви за предложеното сътрудничество и помощ. Бих искала да следя работата на тази постоянна група от депутати. Що се отнася до комисарите, то етичната комисия е групата, която дава препоръки на Европейската комисия за възможните длъжности извън Европейската комисия, които могат да бъдат вземани от европейски комисари. Разбира се, тази година е решаваща, защото имаме нова комисия, много комисари вече не са колегият от комисари. Това, което мога да кажа, е, че новата комисия има комисия по етика и като омбудсман аз ще следя какво ще случва през следващата година и ще подпомагам тази комисия по етика във връзка с това какво те трябва да правят, така че да не се появяват ситуации на конфликт на интереси. И аз им казах, че в продължение на години ще следя какво се случва и в края на годината също така ще изляза с доклад за това какво се е случило. Много е важно Европейската комисия и нейните комисари и длъжностните лица да знаят какво се случва. Трябва да се поема инициатива, да се изпреварват събитията. Защото вие знаете, че има съобщения от неправителствени организации, и това сигнали за това, че бивши комисар работят в частния сектор. И много често не се знае какво се случва. Затова Европейската комисия и всяка една институция трябва да знае какво се случва и да се интересува това, което се случва. Мисля си, че това е основната препоръка сред всичките препоръки, които отправих. Тоест важно е комисията да изпреварва събитията, да знае какво случва. Също така това е благоприятна възможност на комисията да докаже сама на себе си, че върши работата си по надлежен начин. Че знае какво се случва, какво правят различни хора и комисията да покаже защо се позволява на определени лица това да правят и да показва какво точно се прави в тази сфера. Благодаря. Следващата колега. Много ви благодаря. Благодаря на госпожа Орели, че се отклик на нашата покана. Благодаря за информацията, за добрата работа, за нейните усилия. Има сериозно въздействие на нейната работа върху новите аспекти, които виждаме в тази сфера. Искам да ви попитам във връзка с две неща. Вие правилно казахте, че правилника за длъжностните лица се признава не само от европейските институции, но и много други действащи лица, че това е един документ, който поставя много изисквания. Бих искал да ви попитам, ако бихме могли да намерим формула, защото вие правилно казаха, че в някакъв случай, който съществува, защото да, има скептици, не можем поради шепа хора да отхвърляме значението на работата на множество длъжностни лица, които работят усърдно и добросъвестно. А така че много е важно да се провеждат такива сравнения, защото много често в медиите виждаме, че заради един-два случая с длъжностните лица в европейските институции, научната се показва, че това е правило. И за това трябва също така да правим това и на нивото на държавите членки, за да не демотивираме хората, които работят в публичния сектор. Много често те стават жертва на това, че се намаляват заплатите им и други неща, така че трябва да се търси баланс. Второ, имаме проблеми, свързани с различни европейски агенти – агенции, извинете, изпълнителни агенции и други, където се сблъскваме с сериозния проблем. Например, това е в сферата на железопътната безопасност или авиационната безопасност. Тук не може да се привличат само хора от научните среди. Трябва да се привличат хора от частния сектор, защото само хора, които работят, например, в сферата на авиацията, могат да ни бъдат полезни в такива специализирани агенции. За това трябва да може бързо и активно да се действа тази сфера, но тук обаче има едно противоречие. Как да привлечем най-добрият експерти? Как същевременно да гарантираме, че техният опит няма да влече до кадровата въртележка? Не можем да губим подобни експерти. И трето, искам да знам какво мислите във връзка с случаите за конкурси, за извинете, за изслушване на комисарите, защото в нашата страна господин Каньете определено има много явни конфликти на интереси и в този Европейския парламент чрез едно смекчено прилагане на кодекса. Сега комисарите и под егидата на господин Юнкер е, трябва да се гарантира това, че решението, което взима този е, комисар, да не са свързани с интересите неговите лични и на неговото семейство, защото той има връзки с е, петролни фирми и ние всички знаем за това, но дали смята, че добре се прилагат правилата или може би трябва да се подобри значително кодекса за работата на комисарите и това да се прави предварително. Yes, той се отнася до вашия въпрос за разликата между различните длъжности лица. Да, разбира се, трябва да се правят различия, когато става дума за прозрачността и другите въпроси. Аз смятам, че Европейската комисия трябва да има златен стандарт, трябва да задава най-високи стандарти. Не може да има някакви компромиси. Ако комисията работи добре, ако тя достигне най-високи стандарти, това ще бъде и пример и образец за други агенции на Европейския съюз. Що се отнася до евроскептиците? Да, ние знаем, че винаги може да има някои гнили ябълки, хора, които не се държат подобаващо. И това може да хвърли сянка върху другите длъжностни лица. Вчера беше много интересно. Аз обсъждах на среща с моите колеги препоръките и размишлявах в това каква реакция можем да получим спрямо тези препоръки. И може би най-сложното е публикуване в интернет на имената на длъжностните лица. Хората могат да сметнат, че това е нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот, но има и хора, които казват, че това е в обществен интерес. Аз поделям тази, втората, тази втора гледна точка, но е, неофициално, когато чувам какво казват хората, те много често казват, че много от длъжностните лица в комисията казват неформално, че това е добра идея, защото те искат Европейската комисия да се освободи от хора, които петнят репутацията на добросъвестните служители в Европейската комисия. Разбира се, това са неофициално изказани мнения, но това е реакцията, която получавам. Също така е интересно да спомене, че, например, говорих за една държава членка, която публикува такива данни в интернет, това е Обединеното кралство, и си има специален вебсайт. Ако го видите, ще видите, че там има имена на високопоставени длъжностни лица. Посочва се къде точно те са работили, какво са правили, какво е частното дружество, в което отиват да работят, какви са ограниченията, които уважат за тях. Това, разбира се, може би съществува в други страни, но така или иначе, що се отнася до системите в отделните държави членки, то смятам, че предвид привилегированата позиция на Европейската комисия, предвид това, че тя има решаваща роля, тя трябва да постигне най-високи стандарти. Много често също така наистина ви имате нужда от хора, от частния сектор, за да ви дават препоръки, да допринесат своя опит. Да, разбира се, много е трудно да се установи баланса, така че наистина да потърсите подходящите хора, но също така тези хора да не влияят върху вашия процес за вземане решение полза на определено частно дружество. Аз си спомням, че имаше едно разследване, свързано с състава на експертна група и Получих много отзиви във връзка с това. Имаше един проблем, който беше много явен. И надявам се, че когато приключа това конкретно разследване, което в момент се води, ще мога да ви предоставя повече яснота по този въпрос, така че ви благодаря за този въпрос. Що се отнася до самите комисари, да, разбира се, официално вече одобрена Европейската комисия в нови състав от Европейския парламент. Ако изникнат някакви проблеми, които пробуждат съмнения за конфликт за интереси, могат да бъдат подадени жалби, случаят може да бъде разследван, но в момента комисията вече е официално назначена и разбира се, ако изникнат някакви проблеми, разбира се, те ще бъдат предмет на разследване. Благодаря ви. Колега Шолтес. Хвала за беседо. Много ви благодаря. Госпожо председател, благодаря ви, госпожо Орели, за този прекрасен доклад. Вие казахте, че важен стандарт за Европейската комисия е прозрачността и че това е истинската стойност, истинската ценност. Това е ценност, към която всички се стремим. Но също така бих искал да знам следното – Що се отнася до трансатлантическото партньорство за търгови инвестиции? Ролята на омбудсмана в това, в изтъкван на правото на хората да знаят това, право трябва да бъде преобладаващо над правото на големите корпорации да не разкриват съдържанието на преговорите, защото това може да накърни човешките права в бъдеще. Искам да знам следното. Какви процедури съществуват, ако изобщо съществуват, за да се гарантира по-голямата прозрачност при преговорите, в които участва Европейската комисия? за да се постигне това трансатлантическо партньорство и какво можем да очакваме, че ще се направи, така щото големите корпорации да не потъпкват човешките права в интерес на големия капитал. Благодаря ви. Indeed, yes, uh, well, something... Да, благодаря ви. Да, наистина това споразумение с САЩ наистина привлича много внимание и това наистина е изключително важен въпрос за всички нас. В момента вече съм отправил редица препоръки към Европейската комисия, така че процесът на преговори е да бъде много по-прозрачен. Също така отправих препоръка до съвета във връзка с, публикуването на мандата за преговори. И ви знаете, че не само аз работех в тази посока, но имаше много призиви от най-различни заинтересовани страни. И ето, беше публикуван мъдната и небето не се срути. Просто нещата станаха прозрачни. И наистина нещата могат да бъдат намерени от всеки. Информация може да бъде намерена от всеки, просто като потърси в интернет съответния мандат. Има много хора, които искат да се сключи едно добро споразумение. Онези, които искат да се постигне добро споразумение, трябва да знае, че не може да се крият нещата. Просто ако се разгласява необходимата информация, нищо няма да се случи, което да навреди. так обратното, просто хората ще бъдат информирани. Закон свобода на информацията, както го наричам в Ирландия, не води до вреди. Нито един правен режим не трябва да води до вреди. И ако това е така, това трябва да бъде и установено и доказано аз вече препоръчах да бъдат публикувани протоколи. Също така препоръчах да бъде съставен регистър на документите, не документите, не сами документи, но просто да бъдат описани документите, така че широката общественост да знае какво случва. Също така препоръчах по-голяма инициативност, така че срещите с отделни лица също така да бъдат изброени, защото има съобщения, има догадки, има слухове, че определени групи хора имат привилегирован достъп до протоколите и до документацията. Ако Европейската комисия иска да укрепи доверието на обществеността към тази конкретна дейност, комисия трябва да опровергае тези догадки и предположения. Комисията трябва да изпреварва събитията трябва да поема водеща роля, когато става дума за преговорите за трансатлантическото партньорство. В моята страна и в много други държави в Европа рецесията засегна много хора. Хората стават все по-скептично настроени към правителствата, към цялостната публична администрация и ако хората са скептично настроени, те губят доверието си. И това, в крайна сметка, вреди и на администрацията, и в по-широк смисъл на общественото благо. Затова хората от администрацията трябва да се стремят да гарантират прозрачността като основен инструмент за възвръщане на общественото доверие. И в края на ноември комисията ще отговори на препоръките, отправени от мен препоръки насочени към по-голяма прозрачност при тези преговори. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Аз самата се записах за изказване. Вече неведнъж бе упомената защитата на данни Защитата на данни се използва като претекст за неупражняване на контрол. Така Олаф, например, не получава достъп до необходимата документация, особено по случай, чието разглеждане вече е приключило. Защитата на данни е основният аргумент, който се изтъква, когато някой иска да предотврати промени. Какво е вашето мнение по този въпрос? Установила ли сте контакт с Европейския надзорен орган за защита на данните? Другият въпрос е свързан с правното основание, именно правилника за длъжностните лица. Колеги, ще ви изпратим съответната му част. Член 11, дял 2, например, трябва да се провери дали кандидатстващият за нов пост има личен интерес но информацията, която не дава когато кандидатстващият, извинете, не дава информация, просто се допуска, че проблем няма. Органът, отговарящ за назначаването, не е задължен от само себе си да извърши проверка как се упражнява контрол по силата на член 11. Член 16 Що се отнася до решенията, които се вземат, когато дадено длъжностно лице напусне институциите, то тук влиза в сила правилото за защита на данните. До момента обаче според мен този член не е бил прилаган. Какво можем ние да направим по линията на нормативна уредба, за да подобрим прозрачността в тази толкова важна област? Тя е важна, защото въжи и за нас, депутатите. Следващият ми въпрос решение на комисията от 25 февруари 2014 година, на което се натъкнах случайно. Мога да го изпратя на колегите, които се интересуват. Виждате как изглежда екземплярна хартия от това решение. Изключително интересен документ, който наистина ви препоръчвам да прочетете. В частите, които не са почернени, успях да прочета че един член на комисията от 2009 година, след като е напуснал комисията, е бил назначен на друга длъжност извън институциите, като не е уведомил за това комисията по етика. А следвало е, ако я е бил уведомил, тя да му е била забранила да заеме тази длъжност. Цитирам решението изисква от генералния секретар и омбудсмана да дадат информация за взетото решение. Как всъщност функционира етичният кодекс, що се отнася до кадровата въртележка? Благодаря за въпросите. Няколко думи за защитата на данните. Когато постъпих на работа в европейските институции, установих в каква степен може да се използва принципът на защита на данните, за да се предотврати предоставянето на определена информация. Мога да ви дам един прост пример. В моята страна, Обединеното кралство и в други държави, обичайната практика би била, когато се извършват определени разследвания, да се посочват имената на длъжностни лица, да се посочи и до каква степен са замесени. Защото в случая тези лица действат не от своя име, те действат в качеството си на длъжностни лица. А в Европейския съюз подобна информация би се счела за лични данни и би се приложил принципът за защита на данните. Европейският надзорен орган за защита на данните. Знаете, че имаше известно забавене при назначаването на негов ръководител. Да се надяваме, че този пост скоро ще бъде заед и в момента, в който бъде заед, ще се задействаме и ние. Смятам да се срещна с новия ръководител на надзорния орган за защита на данните ще му представя моите впечатления от случаите, с които се занимавахме и ще се опитам да узная какво е неговото мнение по този въпрос, въпроса за защитата на данните. Не би трябвало този принцип да се използва некоректно, за да се прикрива неправомерно поведение. Що се отнася до длъжностните лица, има задължение те да докладват свои външни професионални дейности. Но доколко задълбочено проучване, разследване може да се проведе? Може ли комисията да влезе един вид в ролята на полицай и да проучи всички подробности, свързани с външните професионални дейности на длъжностни лица. Когато ние извършихме проверка на документите, установихме следното. решенията за разрешаване на служители да заемат друга длъжност или временно да вземат отпуск и да се занимават с нещо друго, не винаги са достатъчно подробно обосновани. Няма достатъчни изисквания за подробна обосновка на тези решения. Понякога разследването което е в основата на такива решения, проучването се извършва от длъжностни лица, които имат много тесни връзки с въпросните служители. И разбира се, тези длъжностни лица не искат да им попречат да вземат временно отпуск или да се преместят на друга работа. Вярвам, че комисията иска да се справи доколкото е възможно с този проблем, но съдейки по фактите, с които разполагаме, като че ли тя не работи особено активно, за да подплати това си намерение с дела. Така че аз и моите колеги ще бъдем много по-активни, много по-подробно ще разглеждаме преписките, свързани с отделни длъжностни лица, били, то, били те бивши комисари или бивши длъжностни лица ще се запознаваме много по-подробно и с документите, които се предоставят в края на всяка година. Като цяло комисията осъзнава, че трябва да настъпи промяна, но това послание трябва да се разпространи отгоре надолу, от висшето ръководство до всички останали нива. Sorry, sorry. Okay. So this was all the stuff that was eradicated, was that it? Yeah. Yes. <laughs> yes. I'm very familiar with all of those black marks. Да, много добре е, знам за какво говорите. Когато говорим за тези документи с толкова много почернени пасажи, не може да се прочете най-важната информация. Господин Де Йонг и някои други ваши колеги искат да се набере критична маса депутати, които да работят по този въпрос, да влязат във връзка с новоизбраната комисия, за да разговаряме по въпросите на прозрачността Мисля, че за разследванията, които извършвам аз, са своевременни, своевременна е и работата, която извършвате вие. Важно е комисията да не смята, че ние сме настроени враждебно. Всички ние работим в името на една обща кауза, Наистина съм впечатлена от качеството на работата и от почтеността на толкова много служители на институциите. Трябва да си сътрудничим с комисията, за да постигнем и онова, което искаме. Председателката ще обърна внимание само на още един проблем, който излагам и в качеството си на докладчик за бюджета в държави членки има конфликти на интереси. Там, например, министри получават европейски средства за свои фирми, като същевременно са част от административните органи, които упражняват контрол върху разходването на тези средства. Мисля, че трябва да се приеме обща нормативна уредба, уреждаща конфликтите на интереси, която да пресече подобни практики. ще трябва тази нормативна уредба да е валидна за всички държави членки. Знам, че има разлики между държавите членки, тъй като има разлики между установените там нагласи. Но трябва да работим за намирането на общо решение, защото, както казахте и вие, всички ние работим в името на една обща кауза. Много жалко е според мен, че хората, които се борят за повече прозрачност, се считат за част от проблема, а не за част от решението. Много бих се радвала, ако заедно с новоизбраната комисия постигнем по-добри резултати. В някои държави и членки се сформират определени политически течения, сили, чието членове са много заможни, разполагат с големи средства и същевременно отговарят за управлението на европейски средства, които се предоставят на тези държави. Нашата комисия ще проведе изслушване по тази тема, когато най-накрая получим разрешение от компетентните отдели тук в парламента ще се опитаме да ви привлечем за участие. Темата на изслушването ще е в най-общи линии повишаването на прозрачността. Колегите от Комисията по правни въпроси и Комисията по конституционни въпроси ни предложиха много други чудесни формулировки за темата, но не това е най-важното. Важното е да получим от вас съвет как да подходим към конфликта на интереси в някои държави членки. Uh, благодаря, госпожо председател. Наистина с удоволствие се явявам тук пред вашата комисия. Не веднъж сме доказвали колко е добро сътрудничеството помежду ни. Вие имате своите правомощия, аз имам своите и ако ги обединим, ще можем наистина да постигнем много. Мисля, че не малко може да се направи на политическо ниво, т.е. топката ще е в полето на комисията и на парламента. Но аз от своя страна извършвам проверка в рамките на своите компетенции на това какво може да се направи в името на обществения интерес. Например, по въпроса с преговорите за свободно, споразумение за свободна търговия с САЩ. Ще направя онова, което спада към моите прерогативи в тази област. Ако има много явни примери за лошо управление Що се отнася до прозрачността, до етиката, разбира се, ще мога да работя по конкретни случаи. Ще го направя с най-голямо удоволствие, като ще работя заедно с вас и с други парламентарни комисии. Госпожа Яла Сендер. Да, благодаря ви. Абсолютно съм съгласна с вас в това последно предложение, що се отнася до депутатите. Затова казах, че трябва да справи сравнение за да можем да се избегне това, когато Financial Times или други вестници пишат цели страници за длъжните лица в европейските институции, също вежи и за хората, които са в правителството в Испания. Много често казваме, прозрачността е хубаво нещо, обаче тя не служи за нищо тази прозрачност, когато Комисията по правни въпроси предлага собствен кандидат за комисар господин Каньете и се казва, че той прехвърли на своя шури своите акции в петролни фирми. Трябва да има прозрачност, обаче прозрачността трябва да води до определена отговорност, до определени мерки. Това е втората част. Да, винаги се говори за прозрачност, едно, че това е само цел. Не, прозрачността е инструмент за да се изпълнява отговорността да се изпълнява законодателството. Не може да има прозрачност, която само да казва, този господин направи еди какво си. Не. А, не може да бъде само прозрачност да се знае, че някой е прехвърлил акциите си на шури си. На шури си. Прозрачността е безполезна в такива случаи. Прозрачността е ако се вземе решение или от господин Юнкер, или от този парламент. Така че прозрачността не е само цел, а е инструмент. Прозрачността не е само мнение. Това просто е нещо, което позволява да се поеме отговорност и да се вмени отговорност. Това да знам, че някой прехвърлил акциите си на Шуреси, за мен е абсолютно безполезно. Не е достатъчно само да се знае. Както вече казах, нямам правомощия да говоря за определен конкретен случай, когато няма официално подадена жалба. Но, наобщо казано, съгласна съм с вас, че прозрачността не е само цел. Тя трябва да служи за нещо. Обаче, за съжаление, администрацията, правителствата Започва да действат само ако има много сериозен натиск върху тях отвън да действат. Това изисква промяна в менталитета, за да се случва. Вчера видях огромна опашка от хора, които се редяха на тази опашка, за да се разпишат в регистър за прозрачността. За мен беше много важно да видя, че много хора се смят съдължение да се впишат този регистр, независимо от това, че това действие е доброволно. Било в парламента, било в комисията, било в, ком... било в гражданското общество, се е извършвал натиск и след това са въвеждали промени. Например, така е бил въведен регистър за прозрачност. И това е било свързано също така и с действията на съвет, не само на комисията. И наистина, ако можем да постигнем това, което сме си поставили за цел и вие в вашата комисия, аз, за да повишим прозрачността с резултат по-добре функциониращ Европейски съюз, Европейски съюз, към който гражданите имат по-голямо доверие. Това, за което вие говорите, ще бъде включено в това уравнение. И следващия път в нови състав на комисията или може би дори в този състав на комисията ще бъдат прияти нови правила и процедури. Може би ще има по-големи правомощия за парламента да упражнява контрол. Нещата стават бавно, но това, което забелязваме, е една промяна в менталитета, промяна в подходите, защото все повече хора все по-категорично го изискват, защото Знам, че нашите страни, моите и вашите, все още страдат от много неща, включително това, което се случи преди 6 години, продължава да случва. Благодаря ви. Още повече, като се има предвид, че нашата комисия на първия етап от реформата на етичния кодекс за комисарите предложи много по-широко определение на понятието семейство. За съжаление, това наше предложение не бе възприето тук в парламента. И тогава си припомни за нещо, което казваше моя професор по философия в университета. Трагично е понякога, когато човек е прав, но това не се признава. Трябва да помислим, както каза госпожа Орайли, и за прилагането. Трябва да се възползваме от принципа на прозрачност, от прозрачността, за да спечелим доверие към една система, която не е задължително разбираема за външни лица. Госпожо Райли, най-сърдечно ви благодаря от името на нашата комисия. Пожелавам ви всичко най-добро. Сигурна съм, че ще си сътрудничим с вас и през 2015. Благодаря. А що се отнася до правилника за длъжностните лица, ще ви предоставим съответните му членове, за съжаление само на английски, но можете да го намерите и на своите езици. Преминаваме към следващата точка, специален доклад номер 1 от 2013 година, подобряване на данните за брутния национален доход. Това е въпрос, който предизвика много оживени дискусии на неодавнашната сесия на съвета. Представен ли беше вече специалния доклад? Да, добре. Тогава ще дам думата на Барт, за да представи работния си документ. Благодаря, госпожо председател. Специалният доклад на Сметната палата беше представен на предишното ни заседание Аз бях приготвил също един работен документ, който ви представих, защото има някои аспекти, които все още трябва да се обсъдят с комисията и Евростат. Има нов вариант на този документ е, и, както казахте, е, случиха се различни политически събития. Вчера е, изслушахме представителя на Сметната палата, който представи доклада и ни каза, че процентът на, греш... на грешките в бюджета за 2013 е 4,7%. А ако направим бърза сметка, ще се ще видим, че това означава 7 от 47 е, милиарда. Ако прочетете британската преса, ще видите, че те слагат всичко в един кюб, говорят за грешки на стойност 7 милиарда. И изведнъж трябва да добавим още един милиард към нашия към, техния, към техните вноски, така да тълкуват. Правят някакви технически изчисления. Е, така че доклада на Сметната палата, който точно посочва проблемите за грешките и използваните методи, и препоръчваните методи, се превърна в източник за политически проблеми от срещата на най-високо равнище в края на октомври. Камерън, Ренци и други правителствени ръководители и изведнъж сякаш откриха, прочитайки е, този доклад, е, че има грешки, е, възмущават се, а всъщност от години се водят дискусии за базата, която трябва да се изчислява брутния национален доход – и по един или друг начин тези цифри, които бяха посочени, можеха да се очакват. А, дискусията предвидена за днес а, тря, а, трябва да отчете все пак да, да проблемите повдигнати от Джеймс Камерън, от, от премиера Камерън. трябва да поискаме обяснения за преизчисляването на новата основа, която, е, по която да се изчислява брутния национален доход. Много е важно да гарантираме една напълно прозрачна дискусия – защото в момента всичко се слага в един кюб, нещата се объркват, получават се недоразумения, понякога има откровени лъжи и а, ни, а, смятам, че данакоплатците имат право, правото да знаят точно как стоят нещата, да, да има пълна прозрачност – трябва да посочим как стават нещата. Не само да посочим окончателната цифра, която може да бъде видяна на веб страницата на комисията, а да посочим какво е плащано всяка година, кога е повече, кога е по-малко. И просто да получим цифрите от 2002 година до сега, за да може да се проследи конкретно ситуацията, развитието. И а, в а, моя документ, както ще видите, съм добавил и някои политически съображения. А, според мен е, а, сегашната система за, за финансиране на а, европейския бюджет и дискусията за преразглеждане на системата за 60-те процента, които идват от държавите членки и 30-те процента собствени средства, трябва да продължи тази дискусия ние в бюджетната комисия също трябва да бъде приобщена, за да няма конфликт между две парламентарни комисии. Но, както казах, тази дискусия е единствения начин да се намери решение. Това бе изтъкнато и на срещата с господин Ван Рампо и с господин Верховстат, като говорител на либералите, предложи друга система за финансиране на европейския бюджет, по която съм съгласен с него. Аз обърнах и към комисията средица въпроси и поисках допълнителни обяснения – И смятам, че не трябва да прибързаме, прибързваме на следващото заседание да, трябва да проучим всички допълнителни данни, които ни бъдат подадени, новите цифри, за да можем да пристъпим към освобождаването от отговорност. Благодаря, Барт. Няма препоръки в работния ти документ. Има препоръки на Сметната палата. Смяташ ли да изготвиш препоръки? Препоръките на Сметната палата са и твоите препоръки, така ли? Добре. Приветствам с добре дошъл члена на Европейската сметна палата, господин Цвикъл. Сега ли искате да вземете думата, господин Цвикъл? The Court of Auditors has, of course, presented the special report and our... Да, разбира се, беше представа нашия доклад на заседанието в септември. Нямам какво да добавя към него, но разбира се, докладчикът предостави допълнителна информация, която ще бъде полезна за нашия дебат. Но, както вече казах, в нашия доклад ние разгледахме периода 2002-2010 година така че това не се отнася към сегашните корекции на проекта бюджета. Благодаря. Доста колеги помолиха да вземат думата. Колегата Воган. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Като, както каза и докладчикът, Въпросът за данните за брутния национален доход е много актуален в момента в Обединеното кралство. За това докладът на Барта е изключително своевременен. Колеги, сигурно си спомняте, че правителството на Обединеното кралство, по-скоро мисля председателят, изрази своето смайване от увеличаването в резултат на изчисляването на брутния национален доход – и това доведе до увеличаване на вноската от страна на Обединеното кралство в бюджета на Европейския съюз до размер над 2 милиарда евро. Също така преди се изразяваше съгласие с начин за изчисляване от страна на правителството на Обединеното кралство и се очаква че очакваше се сумата да бъде получена в края на октомври, а не в средата на октомври. И Националният статистически институт на Обединеното кралство беше изчислило това още през пролета. Така че изразената от премиера на Великобритания слисаност от резултатите беше просто фалшификация. Това беше преструвка. Разбира се, този доклад е изключително важен и се задава въпроса за Евростат и за комисията. Дали те трябва да бъдат обвинени в това, че имало объркване, но докладът посочва, че проверката на данните не е била достатъчно организирана не е имало последователен подход, възприят от различните държави, членки. Надявам се, че Европейската комисия ще бъде по-стрикна към тези въпроси. И още един въпрос, който нашата парламентарна комисия трябва да зададе на Европейската комисия, е свързан с промените в бъдеще. Например, как се изчислява компонента сива економика при изчисляването на брутния национален доход. Също така трябва да вземем въпроса за графика на извършване на изчисленията и промените в тях. Например, могат ли държавите членки по-рано да научат, ако има промяна в изчисленията? Дали не бих могли да разгледаме какъв е графика на извършване на изчисленията и предоставяне съответна информация на държавите членки? И последно, прозрачността. Няма абсолютно никаква яснота. Ако говорите с държавите членки, с министрите или длъжностните лица, ако говорите с Европейската комисия и лицата, които свършат изчисления, винаги ще получите различни отговори. Затова е много важно да има прозрачност и яснота за целия процес. Трябва да знаем и как се извършват изчисленията, и кога, и кога се извършват промените. Така че трябва да разгледаме и целият график. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на Сметната палата на Европейския съюз, първо искам да поздравя Европейската сметна палата за този специален доклад и за важната информация в него, за да може да се гарантира достатъчни средства за бюджет на Европейския съюз, трябва да имаме надежна система за оценка на брутния национален доход на държавите членки. Изключително важно да имаме тук надежна, вярна информация, защото брутния национален доход съставлява 70% от бюджета на Европейския съюз. За това е много важно това, че Европейска сметна палата е установил, че има изключителни разминавания в работата на Европейската комисия и това се отнася и до стратегията за проверка по на данните, но и самия процес на докладване. Ситуацията става още по-интересно, когато внимателно прочетем отговора на комисията. В отговора се изразява несъгласие с повечето от констатациите на Сметната палата. Нямам да спирам върху подробности, но според мен комисията и сметната палата имат диаметрално противоположни подходи почти по всички въпроси. И това се отнася и до методиката, и до управленската част, и до много други аспекти. Имам два въпроса към Сметната палата по този повод. След тази отрицателна оценка на Комитета по брутен национален доход с участието на представителите на държавите членки, Евростат и националните статистическите служби. Може би ситуацията може да се влуши още повече, ако преминем към по-осложнени данни, например брутния вътрешен продукт на държавите членки или паритет на покупателната способност. Освен това има редица добре известни международни организации, които предоставят макроекономическа информация на страните в света. Това е Международния валутен фонд, Съветовната банка, ЦРУ. Може би трябва да видим какво е нивото на съпоставимост на информация, която ние разполагаме с информацията, предоставена на тези източници. Е, и на позитив ground, because... Е, Бих искал да завърша с нещо положително. Защото когато разгледаме отговорите на комисията, когато стигаме до частта в текста на комисията, в която става дума за девете основни препоръки на Европейската сметна палата, ще бъдем задоволени от идеята, защото комисията признава значението на препоръките и се съгласява с това, че следва да ги изпълнява. Мисля си, че това ще подобри ситуацията и ще позволи да се възприеме един по-целенасочен подход. Нещо, което ще подобри ефикасността на проверките и потвърждаването на данните от страна на комисията на госпожа Яла Сендер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на господин Сес за неговата работа. Благодаря и на Сметната палата за това, че ни посочи наличат на една ситуация, която служи за това да се защитава бюджета на Европейския съюз и интересите му. И разбира се, много е важно също да се знае как се формулира принципа на действие, когато се установяват забавения, грешки и т.н. И както вече видя, нашата комисия. Важно е също така да се изчислява данните за сумите, които дължат държавите членки. И трябва да се изчислява не само, не само официалната, но и сивата економика, въпреки че това е една специфична тема. И от 2002 година сумите, разбира се, са повлияни от резерви, от забавения. И днес виждаме, че имаме много сериозен проблем с плащания. И говорим за дължими суми. И тук не става дума само за Обединеното кралство. Трябва държавите членки да бъдат представени с актуализирани данни. Трябва да се знае какви са забавения, как се вписват съответните суми в методиката. И как да се представят на държавите членки сумите, които те дължат за бюджет на Европейския съюз. Цяла поредица от интересни въпроси към комисията. Сега ще дам думата на представителя на Евростат. Uh, благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз работя в Евростат. Аз съм началник отдел на статистическите данни за административни цели. Малко трудно се произнася, но така се казва. Много ви благодаря за поканата да се изкажа днес. Ако ми позволите, първо искам веднага да премина към нещо, което каза господин Стас, ако правилно разбрах. Той каза, че има сериозни грешки в информацията, предоставена от държавите членки. Няма системни грешки в тази информация, но разбира се, информацията и данните идват от различни източници. Мисля си, че заглавят на доклада на Европейската съметна палата коригиране на данните за БНД е малко несполучливо, защото ако не са коректни данните, е, то тогава би трябвало да се възприеме, че тези грешки са винаги. Ние възприехме редица стандарти и държавите членки трябва да преразглед своите цифри до 95-та година. Знам, че Финландия дори се върна до 70-те години в този процес, но това е малко като стрелба подвижеща се мишена. Никога не може статистическите данни да бъдат абсолютно правилни, но те могат да бъдат направени така, че да служат на поставената цел. И това точно е нещо, което си поставяме ние за задача. Ние се запознахме с доклад на господин Стас. Ние смятаме, че Сметната палата прави някои разумни препоръки, свързани, например, с времето, в което да се разработват и да се получават, извинете, по-скоро данните. Също така, що се отнася до равнопоставеността на държавите членки, ние отхвърляме изявлението, че Евростат не спазва принципа за равнопоставеност. Ние смятаме, че всяка държава членка трябва да плаща справедлива сума в бюджет на Европейския съюз. И ние изпращаме наши експерти в държавите членки. Обикновено те са също така придружени и от други експерти от други държави членки и се работи възоснова на принципа на пълна прозрачност. Всички предложения са предмет на партньорска проверка в комитета по БНД. Всяка година този комитет дава възможност на своите членове да проверяват данните на колегите, представляващи други държави членки. И това се прави редовно и тази година беше постигнато единогласие, т.е. всички държави членки се запознаха с статистическите данни на другите държави членки и установиха, че тези данни са подходящи за изчисляване на вноските на държавите членки. Реално Европейската сметна палата установи твърде малко нередности и първия случай имаше само различия в тълкуването, а не фактологически грешки. Освен това, имаше редица препоръки в доклада на Сметната палата. Те се отнасяха по-скоро към отделни държави членки. Да, разбира се, има много неща, които трябва да бъдат направени, но това не означава, че трябва да се изразява резерва от страна на Сметната палата. Сметната палата не разкри никакви сериозни последици от установените погрешности. Е, понякога се говори за процентна грешка в размер на една десета от процента. И това трябва да се отчита светлината на прага за пренебрежимост на грешката от 0,2% критерий въведен от самата сметна палата. Също така ни установихме, че когато се използва този метод, позволяващ предпазлив подход, повечето от основените грешки като процент са незначителни. So these, the, the... Мисля, е, че констатацията на Сметната палата не винаги е основателни. Съгласни сме, че въпросът с изготвянето на графика е изключително важен. Също така смятаме, че е важен въпрос с тълкуването. Ние смятаме, че става дума за капацитет на нивото на Европейската комисия и държавите членки крайните сроки за коригиране на проблемите, установени в резултат от резервата наложена във връзка с брутния национален доход, са през септември. Това изиска много сериозни усилия за преизчисляването Председателката моли текста да се чете по-бавно. Много е сложно да ви слушаме дори без превода, а преводачите се сблъскват с огромни проблеми. Моля да ме извините, госпожо председател. Сега ще се върна към въпроса за изготвяне на графиците. Ние смятаме, че този проблем е много по-важен, отколкото някои дребни несъответствия или незначителни разминавания в тълкуването. И при този въпрос основното е недостатъка на ресурси в Европейската комисия и още по-остро този проблем стои в националните статистически институти. Кога държавите членки трябваше да корират проблемите, отразени в резервата за БНТ, Държавите членки внесоха подобрения в източниците за данни, но също времено докладите включваха и заменения за системата за национални финансови отчети. Това е нещо, което също така трябва да се прави през септември, както и преразглеждания. Държавите членки също така преразгледаха години, кои то преди това се смятаха за затворни и въведоха различни корекции. Също така наскоро бяха преразгледани други показатели в размер на около 5%. И сега бих искал да спра на някои от въпросите, поставени от депутатите. Въпроса за економиката в сянка. Да, економиката в сянка е нещо, за което няма точна дефиниция, но ако ми позволите, ще се средоточа върху тъй наречената незаконна дейност – Нещо, което прозвуча в много дебати през последните седмици. От много време мислим за този аспект. Това е част от дейността на Европейската сметна палата още от 1995 година – И този дебат то заглъхва, то избухва наново. Някои хора смятат, че е неетично тези дейности да се отразяват в националните финансови отчети. Други хора, и аз съм сред тях, смятат, че тези дейности трябва да се включват. Съгласни сме в комитета по БНТ, че трите най-важни фактора – за ВНД са производството и трафик на наркотици, проституцията и контрабанда на тютюневи изделия и алкохолни напитки. Накрая формулирахме насоки, което трябваше да започне да спомня от 2012 година. Много държави членки изразиха своето несъгласие да включат тези препоръки в насоките. И ако разгледаме методиката на Евростата, то ние вече проверяваме дали данните, които ни се изпращат, отговарят на тези насоки. Вторият въпрос за графика. Нашата работа с комитета по ОБНД приключва през септември. Нещата се извършват на ротационен принцип. Ние работим в тясно сътрудничество с колегите от Генерална дирекция бюджет на Европейската комисия. Имаме споразумение с тях, че изготвянето или по-скоро общаването на статистическите данни за БНД се извършва от Евростат, а вече по-нататъчната работа се извършва, изчисленията за вноски в бюджет се извършва от Генерална дирекция бюджет. Що се отнася до другите източници на информация, тук беше споменат Международния валутен фонд. За съжаление, едва ли мога да говоря много за ЦРУ, но ние така или иначе използваме международни стандарти. Те се опират на системата на ОНЕ за национални сметки, които са одобрени от Статистическата комисия на ОНЕ. Това е документ, е изготвен под егидата на ОНЕ, е ИСР, Международния валутен фонд, Световната банка – и Евростат, Европейската комисия. Така че това са международни стандарти. След това те са приспособени да се използват в системата в Европейския съюз, в системата, която влезе в сила тази година. И също така често се поставя въпросът от сметната палата и това е въпрос, по който има повече съгласие, отколкото може да изглежда между Евростат и Европейската сметна палата. Има много важни проблеми, разбира се. Разбира се, ние ще изпълняваме препоръките на Сметната палата. Да, разбира се, ние сме с различни професии. А, те са счетоводители, ние сме статистици. Като статистици ние много често не разглеждаме реалните сделки. Ние, например, разглеждаме нивата на наймите за жилища, но това не са винаги сделки, които се отразяват така че не винаги е лесно да намерим по тези причини общ език с Сметната палата. Мисля си, че отговорих на повече за въпроси или поне отговорих на тези, на които мога да отговоря. Разбира се, Евростат ще продължи сътрудничеството с тази парламентарна комисия, но що се отнася само до статистиката – ние можем да работим само по статистическата част. Ние не можем да говорим за това как се изчисляват националните взноски. За съжаление, тук не можем да бъдем полезни. Моля да ме извините за това, че толкова бързо говорих. Може би колегата ми иска нещо да каже. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Казвам се Анти Слорти и съм от Генерална дирекция бюджет. Ръководител съм на отдела, който отговаря за собствените средства, изчислявани на база БНД. Бяха поставени няколко въпроса във връзка с конкретния случай за плащанията, който намери толкова широко отразение в пресата. Затова, може би, нека ви разясня системата, която стои за тези плащания. До какво се свеждат тези плащания? Те се изчисляват възоснова на отчетите за БНД и ДДС. Възоснова на тези отчети се изчисляват постъпленията към бюджета на Европейския съюз на база БНД и ДДС. Така наречените 12-тини, месечните вноски на държавите членки към бюджета на Европейския съюз се основават на прогнозните разчети за размера на постъпленията им от ДДС и БНД за съответната година. Едва през следващата година държавите членки подават данни за реалните си постъпления от ДДС и БНД по данните за ДДС се получават през юли месец, а данните за БНД се предоставят от държавите членки до края на септември на следващата година. Тези данни се предоставят на Евростат. Данните за БНД се проверяват от статистическите служби на държавите членки и от комитета по БНД. След тази проверка Генерална дирекция бюджет изчислява размера на вноските на база БНД и ДДС. Изчисляваме вноските въз основа на вече поступилите реални данни. Това са вноски, които държавите членки е следвало да заплатят предходната година. И приспадаме сумите, които са заплатили държавите членки въз основа на прогнозните разчети от предходната година. Графикът за изчисляването е залегнал в законодателството на Европейския съюз за собствените ресурси. В него са предвидени сроковете, в рамките на които държавите членки трябва да представят съответните данни на Европейския съюз. Едва след като получим реалните данни, можем да направим корекции за поплащанията по вноските на държавите членки от предходната година можем да направим корекции и по вноски, направени от държавите членки и преди това можем да се върнем много назад в времето, ако има възражения от страна на държавите членки. Евростат от своя страна също може да внесе резерви и можем да се върнем много по-назад от времето, отвъд предвидения 4 годишен период. Комисията може да направи своите изчисления за всички държави членки едва след като е получила реалните данни и едва след като комитетът по БНД е извършил проверка на данните за размера на БНД, подадени от държавите членки. Това е една ежегодна процедура. Всяка година се прилага една и съща практика. Някои държави членки са с отрицателно салдо, други са с положително. Някои трябва да извършат допълнително плащане на, на месец декември, така както е предвидено в законодателството за собствените ресурси. Каква е особеността тази година? Салдото на всички държави членки е много високо по причините, които изложи колегата ми от Евростарт. като цяло салдото за БНД и ДДС възлиза на 9,5 милиона евро. Това е сумата, която трябва да заплатят държавите членки на първия работен ден на месец декември. Вече бе упоменат проекта на коригиращ бюджет номер 6. Той бе прият от комисията в отговор на тази много висока сума. Бързо бе изготвен проект на коригиращ бюджет, така че да се вземат предвид тези допълнителни плащания от държавите членки, плащания, които трябваше да се влеят в таз годишния бюджет. Този коригиращ бюджет щеше да увеличи постъпленията по баланса, но щеше от своя страна пък да намали размера на ресурсите възоснова на БНД. Става дума за чисто техническа процедура по действащото законодателство за собствените ресурси. Благодаря. Сега трябва да запазим доброто си настроение. Защо? Изчисленията отнеха толкова много време от 95-та година до сега. Бих помолила и двамата гости да ни представят изказванията си в писмена форма, тъй като материята не е никак лесна. Искам отговор на въпроса, който ви зададох за дългата продължителност В годишния доклад на Генерална дирекция бюджет постоянно се съдържат резерви, вече от години наред. И има ли възможност тези резерви в един момент да бъдат изчистени? Или ще продължаваме да излизаме с такива доклади, с резерви? Инес. Госпожа Яла Сендер. Аз не разбира много от статистика, но е, искам да разбера нещо за коригиращия бюджет. Това означава, че държави членки дължат на Европейския съюз пари от 2009 година. Така ли да разбираме нещата? И сега, е, е, изведнъж като се приеме този коригиращ бюджет, те повече не дължат тези суми. Това е някаква като някаква магия, някакво фокусничество, което освобождава държавите членки от техни задължения. Говорите за технически е, проблеми, но така или че те са дължали тези пари. Как може да им се заличи дълга? ik, uh докладчика господин Стас. Доволен съм от обясненията, които чухме току-що. Разбира се, темата е много сложна, материята е сложна. Утре ще има съвет на финансовите министри и подозирам, че те също ще водат подобна дискусия, предвид случилото се на, на срещата на най-високо равнище. И министри на някои държави членки Т.е. Европейския съюз възложи на министри на финансите да получат информация да предоставят. Госпожа Георгиева утре ще трябва да се отчете, комисар Георгиева. А, така че и искам ние тук в Комисията по бюджетен контрол да имаме достъп до брифинга или да участваме по някакъв начин на преско... да разберем какво е, е предоставила госпожа Георгиева на министрите на финансите. Както и да получим писмена информация, доколкото е, е, трябва да ви кажа, че аз е, изпратих имейли, имейл до комисията, в който поисках допълнителна информация към за, за тези 9,5 милиарда, разпределенето по държави, какво трябва да бъде изплатено към 1 декември. И бе, беше ми обещано да ми изпратят разпределение а, година по година и задълженията на всяка държава, членка на всички а, участници в внасящи в бюджета, за да а, разберем структурата. Аз питам комисията, моля комисията да предостави тази информация и затова сега ще помоля да по някакъв начин да получим като, в писмен вид съдържанието на това, което ще представя госпожа Георгиева на министрите на финансите, както и разпределянето на сумите за всяка година. Ще говорим за това и с координаторите, но ми се ще за срещата на 20 ноември всичко, тази тема да бъде включена за, и да разполагаме с вся, вся, всичката необходима информация. Сред нас е главният счетоводител, господин Крав. Той е част от новия екип Мечта, Комисията по бюджетен контрол наистина иска да разбере какво стои зад всичко това. Уважения към вас за тази амбициозна цел, колеги. Сега ще дам думата на представителя на Сметната палата, господин Цвикъл. Няколко разяснения, госпожо председател. Нека се позова на становището на Сметната палата от 2012 година за така нареченото изменено предложение на решението на съвета за собствените ресурси. Признаваме, че системата за финансиране на бюджета на Европейския съюз е сложна и непрозрачна. Признаваме това в становището си. Да, заглавието на нашия доклад е изправяне, поправяне на данните за БНД две точки. Установяване на областите, в които проверката от страна на комисията е по-ефективна. В случая става въпрос за доклад за одит на резултатите. Има много резерви, 114 резерви които бяха публикувани вчера. Ние не сме счетоводители, аудитори сме. Със своя доклад се опитваме да дадем своя принос към разискванията за отчетността. И освен това много внимателно анализирахме работата на Генерална дирекция бюджет и на Евростат. В резултат от това изготвихме препоръки. Тези препоръки бяха приети и съгласувани заедно с комисията. Сега ще следим за тяхното прилагане с цел подобряване ефективността на работата на комисията. Госпожа Гресле, сега давам думата на представителя на Евростат за отговор на въпросите. Основният въпрос към мен е въпросът, който зададохте вие за резервите, които се съдържат постоянно в годишния доклад на Генерална дирекция бюджет и защо процесът е трябва толкова дълго. Както каза и представителя на Сметната палата, предходният цикъл по проверка отне доста време. В наша защита мога да кажа, че извършваме одит върху 13 държави членки за пръв път. Когато за пръв път се прави проверка на националните сметки, то е ясно, че ще има и втори, и трети, и четвърти. Това е една от причините. Краят на цикъла на проверка бе в началото на 2012 година, а срокът на държавите, за държавите членки да вземат отношение по тях бе септември 2014 година. И този срок съвпадна и с срока за други преразглеждания. Държавите членки имаха две години, в които да разгледат тези доста сложни въпроси. Направихме първоначален анализ, който показа, че огромното мнозинство от проблемите са по огромно мнозинство от проблемите държавите членки вече са работили. Има още някои неизчистени проблеми под формата на резерви. Около 10-12 такива резерви са били само частично отчетени или въобще не са били отчетени. В звеното за проверка на Евростат ще разгледаме тези въпроси. Един от проблемите са неправомерните действия. Ще трябва да видим дали е била приложена правилната методология. Надяваме се, че до момента, когато бъде предоставен следващият масив от данни, септември 2015 година, ще сме изчистили голяма част от резервите с помощта на ресурсите, с които разполагаме ние и с които разполагат и държавите членки под формата на човешки ресурси. Попитахте дали тези резерви ще бъдат изтъквани от сега и във веки веков. Не, това няма да е така. Ще трябва да видим само как да ускорим темпа по изчистването им. Упоменахте 1995 година. Тогава няколко държави членки изказаха резерви във връзка с предходния цикъл по проверка на данните за БНД. Постоянно поддържаме връзка с държавите членки, постоянно им повтаряме, че трябва в рамките на определен срок да оборят резервите, да ги изчистят. Това е което можем да направим. Ще трябва. Става дума за държави като Гърция и Обединеното кралство. При тях все още цикълът по проверки не е приключила. Разполагаме с много малко ресурси, за да работим по настоящия цикъл на, проверки, на проверка, да не говорим за предходни. Господин Краф. Благодаря, госпожо председател. Споменахте счетоводния отдел на комисията. Той бе упоменат и от представителя на Генерална дирекция бюджет. Нека ви обърна внимание на доклада на Европейската сметна палата, който излезе вчера. В специалния доклад на Сметната палата и в доклада, който бе обсъден вчера, много ясно се обяснява каква работа извършва Европейската сметна палата по БНД. Накратко, Европейската сметна палата в момента, в който се удостоверят статистическите данни и се предоставят на Генерална дирекция бюджет, проверява дали Генерална дирекция бюджет извършва правилните изчисления на вноските на базата на БНД. В миналото процентът грешки, установен от Сметната палата, е бил 0. Тоест, за Генерална дирекция бюджет се издава аудиторско становище без резерви. Какво ще направим ние от своя страна? Ще ви предоставим обяснения за точния метод на изчисляване на сумата. Ще трябва да се върнем и към предходни години, за да видим какво се е случило тогава. По отношение на коригиращия бюджет, не е много лесно от техническа гледна точка да се разбере как отделните суми взаимно се компенсират. Но ще ви представи много ясна прозрачна картина за метода на изчисление на отделните суми. Ще ви кажем и кои суми ще трябва да бъдат върнати за следващия период. Представителя на Генерална дирекция бюджет, искате ли да кажете нещо за резервите? Останах преди малко с впечатлението, че искате да вземете думата, за това ви питам. Мислех си за коригиращия бюджет. Беше задан въпрос защо не искаме плащания тук. Това вече не е проблемът. Защото решаващия въпрос за европейския бюджет е нивото на разходи. А нивото на приходи винаги трябва да отговаря на разходи. Т.е. той винаги е привързан към нивото на разходите. Тоест, приходите винаги трябва да са равни на разходите. Ако това не е така, ако те превишават, ще има тогава бюджетен излишък. Сега ние установихме, че имаме 9,5 милиарда евро допълнителни суми. Тоест, тогава тази сума ще бъде изплатена на държавите членки следващата година. Що се отнася до вноските на държавите членки? За някои държави членки тези суми са толкова високи, че е добре още тази година бюджета да уравновесява техните обичайни вноски възоснова на БНД. Но за бюджет на Европейския съюз то тогава нивото на приходите няма да бъде засегнато. Както спомена Манфред Крафт, аз ще предоставя специален информационен документ за тази дейност по балансиране на бюджета и веднага след това заседание ще предоставя тази информация на докладчика. Me vuelvo loca con estos planteamientos. Es decir, estamos... Аз напълно се обърках. Доколкото чух от Сметната палата е, че сега а, има изли, излишък и същевременно се заличава задължение на страните. Тоест имаме излишък, всъщност коригиращия бюджет трябваше да, да цели е, запълването на дубки. Защо по всички е, заглавия, големи заглавия във вестниците и излизат упреците на е, господин Камерън. Ако нямаше никакви проблеми, той щеше ли да е, се изказва? Аз ще съм благодарна, ако мога да обясня това на моите избиратели, така че не е лошо тук да чуя някакви обяснения. казвате, че е, все пак, доколкото разбрах, някои държави членки просто ще могат да не си изплащат, изплащат задълженията. Колегата Целер. Благодаря ви. И в миналия си живот съм работил по бюджети и знам, че може да се направят разходи по бюджета само ако те са подплатени от съответните приходи. Коригиращ бюджет се изготвя, когато се установи, че постъпленията по бюджета няма да могат да покрият разходите И ако има повече приходи, то те могат да се използват за нещо през съответната година или пък да се прехвърлят за следващата бюджетна година. За какво говорим в момента? Явно някои държави получават възможност за суми, по които вече са поели задължения за плащане, да получат тези суми обратно обратно, а други държави членки са задължени да платят, тъй като в миналото са платили прекалено малко. Ако онези, които са задължени да платят, да направят вноски, отказват, ако заявяват, че става дума за игра с нулева сума, то допускам, че онези, на които предстои да се върнат средства, също няма да могат да ги получат обратно. В противен случай ще имаме проблеми с разходите си. Прав ли съм? От една страна говорим съвсем теоретично, абстрактно, но бюджета е нещо изключително практично. Така че, що се отнася до разходите, искам да знам с какво точно сме разполагали през 2013 година, с какво разполагаме все още през 2014 година и какво можем да прогнозираме за 2015. Мисля, че това е необходимо с оглед на краткосрочното финансово планиране. Well, this is linked to the system of това е свързано с системата на бюджета на Европейския съюз. Това е бюджет основан върху разходите. И нивото на разходите е точно това, по което трябва да стигнат до съгласие двете части на бюджетния орган. Така че всяко едно евро, което е над окончателното ниво на разходи за съответната година, ние не можем да използваме това евро. То трябва да бъде платено обратно на държавите членки. Това е системата на бюджет на Европейския съюз. И системата е по-различна от системите за национален бюджет, но така работят нещата. Що се отнася до баланса, то връщаните на държавите членки суми ще зависят от данните за БНД. Мисля си, че сумата, за която се говорише в медиите, не е пълната сума на салдото. Но това ще бъде сумата, която ще се основава върху коригиращия бюджет. Това е ситуацията. Това, което искам да подчертая, че коригиращия бюджет не е част от преговорите по бюджета. Това е част от пакета, с който се занимава парламентарната комисия по бюджетите и тази комисия вече е информирана за коригиращия бюджет. В понеделник е била получена тази информация от комисията по бюджетите. Утре ще има заседание на съвета на министрите по економика и финансови въпроси и ще се обсъжда там и коригиращия бюджет. Председателката. Да, днес предстои да се състои първата част на помирителната процедура. Търсят се доброволци за участие. Ако някой не знае какво ще прави днес след обед, може да се свържи със своята политическа група. С комисията по бюджет и вече се споразумяхме за работа по бюджета за 2015 година, така че ще се чува и нашият глас. Моля да получим и брифингите от госпожа комисаря, за да имаме и необходимата информация. Следващата точка от дневния ни ред представяне на приложението и митинг от представител на Генерална дирекция инфраструктура и техническо обезпечаване. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Аз работя в отдела за услуги в интранет. Благодаря за възможността да представя проекта електронен. Електронно заседание и митинг. Това е вътрешен работен инструмент. Много от вас, предполагам, са се запознали с него още в края на миналия мандат на парламента. Сега обаче този инструмент е достъпен за всички и обхваща всички заседания в Европейския парламент. Електронното заседание е инструмент, приложение, което в електронна форма представя документите за съответното заседание и формата е лесна за достъп от всеки един уред, от всяко едно устройство, от всякъде. Председателката, моля да продължите разговорите си извън залата, тъй като наистина ни пречите. Thanks. Thank you, Chair. Yes. Благодаря ви, госпожо председател. Да, и митинг може да позволи да се работи без хартия, да се работи с всяко едно устройство и от всякъде. Това е еквивалента на документите, напечатани на хартия. Така че може да използвате това приложение по същия начин, както използвате и документи и така се намалява потреблението на хартия. И документите на хартия и електронните документи имат своите характерни предимства. Приложението беше разработено тук в Европейския парламент, за да се отговори на потребностите на депутатите и на служителите в парламента. Този инструмент се вписва и е част от интранета на Европейския парламент. На вашите бюра ще намерите ръководство за използване на приложението и митинг, за да може да започнете да използвате приложението е необходимо да се научат някои неща. Имаме кратко демонстрационно видео. Онези от вас, които имат мобилни устройства с вас, на вас ви препоръчвам да се включите в демонстрационното видео, за да го наблюдавате. Разбира се, с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси, включително и ако имате нужда от лична консултация, винаги може да дойдете при нас и да се консултирате с нас. Ако ми позволите, госпожо председател, сега ще дам думата на моя колега, който ще представи демонстрационното видео. Thank you. Благодаря ви. Приложението е основано върху веб. Това означава, че вие няма нужда да свалят от интернет какви е да било приложение, само трябва да наберете този адрес в интернет, който виждате на екрана. И приложението работи с всички устройства, така че ето аз тук набирам в търсачката думите Aeropar Website И самото приложение е вътрешно, така че то е вътре в Европейския парламент. И само служителите на Европейския парламент имат достъп до него. Така че аз ще введа моето потребителско име и парола и разбира се, вие всички може да използвате собственото си потребителско име и собствената си парола. The... И така, първото нещо, което ще видите е този екран. Това е уводен екран и тук трябва да кликнете върху старт. И също така има и разрешителна способност, позволяваща много удобно ползване от смартфони. И така виждате в левия горен ъгъл, падащо меню с езиците. До този бутон има възможност за избор на парламентарна комисия, така че вие можете да използвате това приложение за заседанията на всяка една парламентарна комисия. Днес, разбира се, ние ще видим информация днес. Както ви виждате, системата получава информация динамично от различни източници информация и така избираме днешната дата. И също така, разбира се, имате достъп и до информация и документи от предходни заседания. Мисля се, че можем да стигнем до заседанията от 2010 година по този начин. Отясно виждате дневния ред за датата 5 октомври. И виждате, че срещу всяка, всеки един ред има знак на плюс, знака плюс и когато кликнете върху него, информация се разгръща. Тук има допълнителна информация, документи, но също така и името на докладчика – и всичко, което е свързано с съответната точка от дневния ред. Например, искаме да получим достъп до един от документите. Можем да изберем езика. Аз тук избирам варианта на италиански език. Системата отваря файла. Така че това е последния вариант на текста, който е бил внесен и одобрен. Аз мога да го чета от екрана или пък мога да сваля файла на моето устройство, така че вече мога да правя каквото си поискам с този файл. Например, мога да го отворя, използвайки друго приложение. И мога да взаимодействам с документа. И, разбира се, мога да направя някои анотации, някои бележки, Това все са неща, които мога да правя с документа. Highlight, etc., etc. So we cannot do a lot. Така че тук можем да правим много допълнителни неща. И след като приключа с всичко това, мога, например, да споделя този документ. Мога да споделя файла с всичките ми изменения, бележки, коментари. Например, мога да го изпратя до сътрудника си, до някой колега, така че получателя да получи този документ. Така че това е документът, който ще бъде изпратен с всички внесени от вас изменения, бележки, коментари. Така че това е обичайния начин за използването на това приложение. Сега искам да се върна към e-meeting. И разбира се, имате по този начин достъп до всеки един документ, който ще се обсъжда на заседанието. В горния десен ъгъл имам едно друго меню. Използване на документа. Тоест, имаме само документи, нямаме информация за докладчика и приложението, апендикс, е нещо много полезно. Когато се получава документи в последната минута, ако депутатът иска да сподели данен документ с колеги, той може да качи този документ, за да бъде този документ споделят на заседанието. И тук има също така връзка с приложението и комити, електронна парламентарна комисия. И тук има още повече информация. И митинг е посветен само на заседанията, но и комити е още по-богата сфера. Тук имате още повече информация. Тя е свързана не само с заседанието. Както виждате отляво, има различни менюта. Например, имате Work in Progress, работа, която се извършва в момента, одобрени доклади, становищите и нататък и нататък. Това е информация, която ще се използва, за да се подготви документа. И тук виждате, че устройство пита дали не искам да се прехвърля към мобилно устройство и съответния начин за работа, с цел да има по-добра разрешителна способност. И ето тук виждате проекто докладите. Те могат да не се появят в приложението и митинг, но тук имате полезна информация, която ви позволява да се подготвите за съседания. Т.е. тук имате възможност за достъп до становищата към съответния доклад – Имате достъп до всяка процедура от законодателната обсерватория. Може да намери тук всяка една допълнителна информация за доклада. Разбира се, имаме информация за политическите групи, има данни за контакт на политическите групи, свързани с съответната парламентарна комисия. Разбира се, имаме имена на депутатите, сътрудниците, които работят за тях и т.н. и нататък. Уебсайта и комити се поддържа основно от секретарията на съответната парламентарна комисия и секретариатът качва допълнителна информация. Например, има поверителна част, до която има достъп само ограничен брой хора. Например, това е информация за заседанията за, на координатори. Така че това е накратко информация. С радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Ja, vielen Dank, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, Sie aufs Wort, dass es einem das Leben erleichtern könnte, wenn man nicht immer Wi-Fi-Verbindungen. Наистина ви вярвам, че това приложение може да ни улесни живота, ако при условие, че има добра връзка с интернет. Там, където живея аз, връзката с интернет е ужасно бавна. И докато сваля един документ, например, деня вече е минал, както казва колегата Тойрер. Аз съм малко старомодна, опасявам се. Би ми се искало да работя с документи на хартиен носител, за да мога да си водя и бележки по полетата. Колегата Сендер. Sí, está bien, tengo ese mismo problema, por eso le quería preguntar, porque... Да, имам е, един въпрос. Аз имам същия проблем с бавното зареждане, бавното качване. Обикновено отвън можем да, се, да стигнем до документи, но има и една част, която може, да се, е, до, която може да се достигне само чрез интернет. Това е поверителната част. Тоест, а, вие доста бързичко преминахте през е, е, избора на език и после казахте, че за да се промени нещо, трябва да отворите, но аз не разбрах къде. Къде трябва да отида? Аз, например, е, използвам сафари. Мога ли да по този начин да вляза? Или всеки трябва да търси откъде да се променя документи? Uh, е, is... И митинг позволява достъп до информация, както е показано тук. Освен това, по този начин вие имате достъп до документа и може да го отворите тук. Обикновено нашето приложение с това свършва. Но за да може да си взаимодействате с документа, трябва да направите това, което аз направих. Тук в този режим може само да четете документа, но ако искате да взаимодействате с документа, трябва да отворите едно от тези приложения, които са хиляди и хиляди на пазар. За това ние решихме да не изобретяваме на новотоплата вода, защото вече има на пазара неща, които са практически безплатни. Ето това е Adobe Reader. То е безплатно приложение и за всяко едно устройство вие може да свали това приложение, затова ние не инвестирахме усилия в подобни приложения. Аз само искам да допълня малко това, което вече каза колегата за езиците. Вие имате достъп до всички езици, на които съществува съответния документ, така че няма нужда да сменяте вашите настройки, да преминате към други приложения. Ето и дневния ред, и всички документи е тук. Те са пряко достъпни на всички езици, на които те съществуват. Sí, pero vamos a ver, el problema que, que yo le encuentro, ¿eh? Аз всъщност какво иска да кажа? Проблема. Първите етапи до изваждането на документа са лесни а, а, ако разбира се има общ достъп. Да кажем, влизам в сайта на парламента, ако вляза в сайта на документа, с три кликвания стигам до документ. Просто въпросът ми е тази система с какво повече до, до, до, добавя, освен достъп до архивите, които по принцип не ме интересуват. Освен ако имам, ако имам доста до поверителни документи, поверителните документи на Инге, да, тогава би ме интересно. Но тук не виждам тази система какво ново ни дава. Аз така или че мога да стигна до документа и в, при сега съществуващата система. Като си вкарам паролата и вляза в вебсайта на парламента, оттам нататък а, стигам тук ми се струва, че се предвиждат повече етапи. преди трябва да вляза парламента, комисията натискам, натискам кликвам и а, стигам до документите. Какъв, какви са допълнителните ползи тук? И затова питам, не може ли ние, които сме новации в тази електронна технология, след като извадим документа, и да кажем, искаме нещо да, да променим, Тоест, не ние да търсим апликациите, приложенията, с които можем да обработваме документа. А в момента, в който го извадим в e митинг, да има някакво копче за всички, които са абсолютно несведущи не, не по темата. Да им е лесно а не да се избираме приложения като Adobe Acrobat и прочие, за да, да обработваме текста. Казвате, че е безплатно, но е хубаво да, да ни е по-лесно. Защото ние анотираме документите непрекъснато. Ако можеше това да става по-лесничко, защото а, така като го описвате ми се видя сложно. За мен е по-лесна до сегашната система. Освен ако, както казах, тук не ни предоставите достъп до най-секретните материали. Тоест, да нека ни се предложи нещо ново, но да, да знаем точно какво можем да правим. Ние много се гордем с това, че всички документи са обществено достояние, защото това е което искаме. Да, моля, отговорете. Да, наистина, абсолютно сте права. Първият вариант на e-meeting постави пред нас сериозното предизвикателство как да проработят нещата, защото когато виждахме хора с мобилни устройства, ние си мислихме как да предоставим лесен достъп до документа и наистина само с един клик. Искахме това да бъде възможно, да има достъп до документа с един клик. Но ако има нужда от допълнителна информация, то има една интересна характеристика. Например, ако някой иска да донесе някаква информация, която да бъде обсъдена на заседанието, на хартия този човек трябва да отиде в секретарията и секретарят трябва да отпечата документа, да го ксерокопира, да разпространи документа в зала. Обаче за две секунди само с едно кликване този документ е достъпен за всички. Я, yeah, я. Yeah. So mean that USB key, someone brings a USB key, said... Да. Да, има възможност чрез приложение да се сканира нещо и да се сподели. Да, има начин за достъп. Вие сте права. Just for sharing. Uh, another, another uh, feedback that we got... Нещо друго, като коментар от един от депутатите беше, той каза, че е член на две парламентарни комисии. Днес той заседава във вашата комисия, но също времено тече друго заседание на друга комисия, на която той също е член. И той иска да види в момента, коя точка се обсъжда в тази друга комисия. И ние имаме една такава характеристика, която позволява това. Ние наистина очакваме от вас отзиви, за да можем да направим максимално полезно това приложение, точно както и вие казахте. Микрофон за оратора. I, I Само искам да кажа ясно, нещо. Да, наистина. Тук става дума само за публично достъпни документи, но както каза колегата, може да има едно допълнение, например компромисните изменения да бъдат качени и те могат да бъдат качени достатъчно скоро преди началото на заседание. Това също е една възможност да се разпространи информация и документи преди заседанието, вместо да се разпечатват, ксерокопират, разпространяват цялата тези документи. Така че ние мислим за това как да направим редактиране и водене на бележки и коментари в самия документ, как може да се работи с самия документ. Така че ние сме включили тази идея в нашите планове. Реалната полза, практическата полза от това е, че ние ви предоставяме по този начин пряк достъп до документите за заседанието. Вие имате иконка на вашето устройство. Вие може да качите иконката и e митинг на екрана на работния плод на вашето устройство и да имате достъп до всички документи. Също така може да включите в обичайната ви интернет страница, в списъка на любимите страници това приложение. Но това е лесният начин да имате достъп до документите от заседанията. Разбира се, всичко зависи от това от какво точно имате нужда. Но наистина може да не разчитате само на хартийни документи, да не ги чакате, а да имате пряк достъп до тях. Perdón. Sí, es decir, si pongo el, el, el digamos, el icono en la... Да кажем, че натисна тази икона, първоначалния екран, после какво ще ми се яви? Директно документа на испански или трябва да натискам други? До какъв етап ще стигна? Um, itself, so that... Самото приложение означава, че, например, ако сега тук кликна и ако добавя това към началния екран или работния плод, тук имам бърза връзка. Тук виждате, тук и митинг. Следващия път, когато кликнете върху тази иконка, ако вече сте се включили, защото ние имаме включване в системата, тъй като това е приложение в интранет. Така че Системата ще запомни кога и къде сте се включили. Системата ще запомни вашият избор на език и на парламентарната комисия, така че ще останат поне две стъпки допълнително. Но така ли, че необходимо е да се включите, да се регистрирате, защото това е вътрешно приложение. Ако има решение да се направи това приложение, външно приложение, така че всеки да има достъп до него, тогава наистина вие само с един клик може да отидете до това приложение, без да се регистрирате, без да въвеждате потребителско име парола. Но за тази цел, за да имате по-пряк достъп, трябва това приложение да бъде сложено в интернет, а не в интернет. Благодаря. Виждам, че въпросът с набавянето на документите за заседания се свежда до това да ги получим бързо, достатъчно своевременно, за да можем да се подготвим за заседанията. Сега не мога да си ги набавям в звено документация, тъй като то бе премахнато и ще трябва да си ги свалям сама, да си ги разпечатвам сама, т.е за депутатите на депутатите се налага да вършат повече работа. А аз самата, тъй като обичам да ползвам документи на хартия, бих разпечатвала поне два пъти повече, отколкото останалите колеги. Не отричам техническия прогрес. Ще изпробвам това ново приложение Разбирам от друга страна, че и не всички четат всичко, но ще наблюдавам, колеги, доколко се използва e-meeting, доколко се четат документи с това приложение. И след това ще ви дам обратна връзка. Ще дам обратна връзка на вашия отдел. Доколкото знам, това приложение не се ползва толкова широко в момента. Допускам, че ще се ползва все по-малко. И ако това наистина е така, ще се противопоставя на неговото използване. Мисля, че когато документите се разпечатват, това е мотивация за нас поне да ги погледнем. Както казах, не съм против техническия прогрес, но достъпът до това приложение не е чак толкова лесен и човек не може да види точно какви бележки е имал по документите. А като си погледна документите на хартия носител от преди половин година, например, мога точно да видя какви бележки съм си правила и мога да намеря документи, които съм ползвала и преди две години, защото имам система за съхраняване на документите. И във връзка с това би ми било интересно да ми кажете дали можете да ми направите такава система и за компютъра ми, за електронното ми устройство. Това би било интересно и за други колеги. Има служители, по друг въпрос сега за огромния брой имейли, които действително всеки ден си опразват електронната поща. Това е впечатляващо според мен. Аз обаче наистина искам да знам как мога да си организирам входящите имейли, как мога и след половин година да намеря някакъв документ или съобщение. Както вече казах, не искам да се противопоставям на техническия прогрес, но се отнасям и критично към това приложение и ще наблюдавам доколко се ползва. Трябва също да помислим и в каква степен трябва да бъдем обучавани ние членовете на парламента, за да можем да ползваме подобни приложения. Аз самата сама се научих да ползвам компютъра. Колега, ще ви дам думата. Нека само отбележа, че когато аз започнах да ползвам компютър, вие още не сте бил роден. Ние, инконтрол ди баджа. Вече слушам тази презентация в две комисии. тук имаше въпроси и коментари, друг, в другата не. ние също срещаме трудности за споделяне на документите, на нашите коментари по тях и е, в момента се опитваме да знаете, да намалим ползването на хартията. Това е смисъла на тази апликация. Мислих си, че точно по-младите колеги е, ще ни окоръжат да преодолеем неохотата си. Да надмогнем себе си. Е, разбира се, все още има възможност да се ползват документи и на хартиен носител. Не сме се отказали изцяло от хартийните носители. На вас се пада решението с какво предпочитате да работите. Не искаме да ви налагаме нищо. Въпросното приложение е само една възможност. Ще продължаваме да го доусъвършенстваме. Знаем, че всеки има индивидуален метод на работа, нещо, което несъмнено уважаваме. Но, както знаем, навсякъде има нововъведения, на пазара се пускат нови устройства, има нови възможности, от които можем да се възползваме. Радвам се, че ни дадохте възможност днес да ви представим това ново приложение. Да, има средства. Колегите много добре знаят това. Google Drive, възможностите да се анотира текст, за да не се ползва хартия. Може би можем да имитираме това, което правят някои големи групи рук или да, да, да, да, да се здобием с още по-ефикасно средство. Google вече предвиди тази възможност за анотиране на документи. И така ще бъде решен проблема на за всички, които обичат върху документа да си анотират. Председателката, благодаря ви за изложението. Беше много интересно. При всички положения ще поддържаме връзка с вас, но мисля, че поне на нашите кабинети на нашите сътрудници трябва да се предоставя мастило за принтерите. Сътрудниците ни вече се примириха с това, че те трябва да разпечатват. Продължаваме с заседанието на координаторите. Моля онези, които не са управомощени да участват, да напуснат залата. Следващото ни заседание ще е на 17 ноември. На всички онези, които днес отпътуват за дома, пожелавам приятно пътуване.